Vielen Dank, meine Damen und Herren. Госпожи и господа, моля ви да заемете местата си, за да започнем с гласуването. Започваме с доклада на господин Симон схеми за гарантиране на депозитите. И така, изменение 1 до 41, 43, 71, 75 до 148 за, против, въздържали се, приемат се. Изменение 149, съответно променено. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Госпожа Вортман Кол. 154-то изменение по член 2. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 42 на комисията. За, против, въздържали се. Приема се. 150 с съответните изменения. За, против, въздържали се. Приема се. 72 до 74 изменение на комисията отпадат при това положение. 155. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се? Извинете. Отхвърля се. Много моля да ме извините. 151 изменение с измененията към него. Кой е за? Против? въздържали се, прие се. 152 за, против, въздържали се, отхвърля се. 153 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега преминаваме към така измененото предложение на комисията по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Да видим резултата. Ето го. Приема се. И сега вече окончателното гласуване. Отново гласуваме с електронни карти. Край на гласуването. Приема се. Господин Симон, сърдечни поздравления. А сега преминаваме към доклада на колегата Вон, насоки за бюджета 2013, номер 2. Е, кой го е за? Моля, гласувайте. Край на гласуването. Не, добре, още сме в режим на гласуване. Всички ли гласуваха? Край вече на гласуването. Приема се. Параграф 9. Кой е за? Изменение 9. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Първо изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Осмо изменение е оттеглено. Изменение 3. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Четвърто изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Пето изменение предвижда се по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Шесто изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Аз сега ще гласуваме по целия текст. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Поздравяваме ви, господин Вон. Многогодишен план за западния запас от Атлантически сафит. Кой е за, кой е против? Приема се. А сега принос на общата политика в областта на рибарството, предложения за резолюции на различни е, политически групи. Първо ще гласуваме по параграф 23 от оригиналния текст. Е, разделно гласуване. Кой е за, против? Въздържали се? Приема се. Ако желаете проверка, ще я направим. Моля, гласувайте с електронни карти. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Да, приема се. А сега ще гласуваме по целия текст. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Благодаря ви. Преминаваме към резолюции за неодавнашни политически събития в Унгария. Господин Батен поиска да вземе думата. Господин Батен. Благодаря ви, господин председателю. Искам да привлека вниманието ви към факта, че първото изменение по този доклад, като че ли не е качено на сайта тази сутрин обикновено, много лесно, човек може да го провери там, особено асистентите могат да го проверят за първи път се случва такова нещо, поне моите асистенти за 5 години подготовка на списъци за гласуване, за първи път им се случва. Не всички депутати може би са запознати с това, но ако гласувате за него, то тогава всичко останало пада и тогава ще подкрепите унгарците да могат да определят собствената си конституция без без натиск от Европейския съюз. Господин председател, може да направите едно разследване, за да разберем защо тази сутрин това не бе качено на сайта. Е, Господин Батен, за кое изменение става дума? Е, изменение едно, по коя резолюция? Това е първото изменение на НП. Първото, по което ще гласуваме. Е- Добре, говорите за резолюция на НП, разбрах. И така, сега ще гласуваме е, резолюциите по реда, по който са поступили. Първо, НП 0027. Е, е, кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Моля, гласуваме електронно електронна проверка. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. А сега а, гласуваме по изменението на а, европейски консерватори за, против, въздържали се. Същото мнозинство. Искате проверка? Ще направим проверка. Всички ли гласуваха? Очевидно да. Да. Същото мнозинство отхвърля се. Сега преминаваме към резолюцията, внесена от четири е, резу, е, политически групи. Второ изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Трето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. А сега параграф 3, оригинален текст. Моля, по именно гласуване, гласувайте, ако обичате. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Параграф 4. в две части. Първа част кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Моля, искате да направим проверка. Гласуваме по параграф 4, първа част, поименно. Всички ли гласуваха? Да. Приема се. А сега гласуваме по втората част. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Същото мнозинство. Приема се. Четвърто изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Оригиналният текст на параграф 7 за, против, Въздържали се. Проверка. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Първо изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. А сега гласуваме по целия текст на тази резолюция. За, против, въздържали се. За да сме абсолютно сигурни, моля да гласуваме електронно. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. kommen nun zur entschließung zur lage in russland der gemeinsame entschließungsantrag von fünf Fraktionen. Положението в Русия, е, предложение на пет е, политически групи, е, изменение първо, кой е за, против и така, гласуваме за, против, въздържали се, електронна проверка по изменение първо. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Второ изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Нека да направим електронна проверка. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Трето изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Хубаво е да направим проверка с електронни карти. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 15 в оригиналния текст. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се? Моля ви, гласувайте по целия текст на проекта резолюцията. За, против ли се? Приема се. Преминаваме към споразумението Европейски съюз, Кралство Марокко относно взаимните мерки за либерализация по отношение на селско-стопански и риболовни продукти. съвместно предложение за резолюция на Обединената левица и Зелените по именно гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Предложение е, за резолюция от името на Зелените. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Съвместен проект за резолюция на четири политически групи. И изменение четвърто по именно гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение пето също по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение първо. Госпожа Москардини би желала да внесе устно изменение. Вярно ли е това? Господин председател, благодаря. Исках да попитам дали е възможно шесто изменение в края на параграфа след е, думите Европейски парламент да добавим, ако оценката на въздействието покаже, че има обективни трудности в съответните сектори, за които е споразумението. Комисията трябва да има това предвид в светлината на ревизирането на ОСП. Това е за да преодолеем тревогите в земеделския сектор. Yeah. Трябва да попитам, има ли някой, който е против е, е, това устно внесено изменение? Малко повече от 40 души, е, така че съжалявам, госпожа Москаргини, не е възможно да приемем това устно изменение. И така, първо изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Желаете проверка? Започваме електронно гласуване по първо изменение. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 2 по именно гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. И така, отпада оригиналния текст. Шесто изменение. Моля, гласувайте с електронни карти. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Трето изменение. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме по целия текст. Кой е съгласен с него? Кой е за? Против? Въздържали се? Много ви моля да направим електронна проверка. Край на гласуването. Приема се. А сега ще гласуваме доклада на колегата Бове по именно гласуване. А, благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, ще бъда кратък. Бих искал просто да кажа, че докладът за споразумението за свободна търговия с Марокко е, под моето име, е, имайки е, предвид е, това, че Комисията за международната търговия е за доклада, аз призовавам да гласувате против доклада. Онези, които са против споразумението, трябва да гласуват против, въпреки че доклада носи моето име. Благодаря ви за това пояснение, господин Бове. И така, е, гласуваме по доклада на колегата Бове. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се докладът. Моля, господин Бове. Имайки предвид е, е, резултата, аз разбира се подчинявам на волята на мнозинството, естествено оттеглям името си от доклада. Да, и благодаря на всички колеги, които участваха в дебата. Много е важно, за пръв път е, Европейският парламент получава възможност да дебатира въпросите за международната търговия и се надявам Европейската комисия все пак да има предвид съдържанието на протеклата дискусия. Благодаря. Okay. Herr Bové hat seinen Namen zurückgezogen. Ich... Добре, господин Бове е, оттегли името си, тогава става е, доклад е, на Морера. Поздравяваме господин Морера за това, че бе прият неговия доклад. И така, положението в Сирия. Предложение за резолюция, внесено от пет политически групи. Моля ви, гласувайте за, против, въздържали се, приема се. 19-та сесия на съвета по правата на човека. Изменение второ. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Трето изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 12 то изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 13 за. Против въздържали се, отхвърля се. Четвърто изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Шесто изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. 7 за, против, въздържали се. Нека направим проверка с електронни карти. Haben alle abgestimmt? Край на гласуването. Всички са гласували. Приема се. Изменения 9 и 21 идентични, за това ще ги гласуваме съвместно електронно. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Десето изменение. Електронно гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Единайсто изменение за, против, въздържали се. Още веднъж, моля, гласовете за, гласовете против, въздържали се, приема се. 16 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Осмо изменение за, против, въздържали се, приема се. Оригиналният текст по... Но има изменение, което ще се внесе от господин Преда. Къде е той? Имате думата, господин Преда. Благодаря, господин председател. Бих искал да предложа първата част на параграф 29 да отпадне до използването на смъртното наказание. Какви са причините? Днес след обед е, ще гласуваме резолюция, която е посветена специално на тази тема и текстът в е, резолюцията е много по-нюансиран. Има ли някой, който е против предложението на господин Преда? Да видим кои са тези, които са против. Да, добре. Е, не можем да приемем това основнесено изменение.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 Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Пето изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Подхвърля се. Параграф 15. Оригинален текст. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 1. За. Против въздържали се, отхвърля се. А сега ще гласуваме по целия текст. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Достъп на слепите хора до книги е предложение за резолюция на Комисията по петиция. За, против, въздържали се, приема се регионална конвенция относно паневро средиземноморските преференциални права за происход. Изменение едно. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Общия текст. За? Против? не по именото гласуване е при следващата точка. Много ви моля. Гласуваме по целия текст. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се? А сега преминаваме към е, доклада на колегата Менендес Девале. Същата е темата. Моля ви да гласувате по именно гласуване, край на гласуването. Приема се. Поздравяваме докладчика. И сега накрая. Бъдещето на Европейската програма за мониторинг на земята ГМОС за против въздържали се. Приема се. Благодаря ви. Поташевич.